Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun, wir kommen nun zu den Stimmerklärungen. Dame и господа, сега пристъпваме към обясняването на вота. Първо доклада на господин Стивенсън за паса от Херинги. Господин Ники. Грация, президенте. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Регламента на съвета за многогодишната програма за запасите за херинга бе създаден преди да влезе в сила договора и за това сега трябва да се е, адаптира към новия договор от Лисабон. Това е първият регламент, който минава през тази процедура. И е изключително важно това, защото решението, което намерихме сега, може да има отражение върху целия процес на вземане на решения за други многогодишни програми. И аз лично съм това точно да се случва. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Предложението за регламент на Европейския парламент има две измерения. Първо, по същество. Няма какво да възразя по същество. Действително е важно да се осъществява надзор върху запасите от херинга и да се предприемат мерки, когато е на лице свръх улов има обаче и още едно измерение, а именно въпросът за това кога са приложими делегирани актове и кога следва да се образува обикновена законодателна процедура. Подкрепям докладчика, който заявява, че делегирането на правомощия на комисията трябва да се извършва за ограничен срок от време, не мисля, че парламентът следва да сдава с лека ръка част от правомощията си на комисията. Благодаря, колегата Кели. Господин председател, много внимателно изслушах дебата тази сутрин и е, по доклада на колегата Стивенсън и е, трябва да кажа, че наистина с отвращение чух, че не се от не се зачита Лисабонския договор и че дружествата го пренебрегват. Трябва ли да разберем, че колеги като Стивенсън и Коуп се опитват максимално да решат проблемите, пред които е изправен риболовната промишленост. А когато това не се признава, това е осъдително и ние не би трябвало да го приемем. Тази сутрин повечето от нас гласуваха за този доклад. 595 от 610 души гласуваха за. И аз се надявам, че това ще мотивира хората и господин Стивенсън да продължи с добрата работа. Председателя, благодаря господин Кели, господин Кемал. Благодаря господин председател за това, че ми давате възможност да изразя становището си по този въпрос. Искам да поздравя колегата Стивенсън от ЕКР за неговия доклад. Когато разглеждаме общата политика в сферата на риболова, тя е а, провал. А, може да се окачестви като комунистическа риболовна политика, защото тя е неустойчива, като има предвид намаляващия се запас на риби, като си има предвид това, което прави Исландия, Фолкландските острови и някои други риболовни общности. По този начин се дава една се дава стимул да се поддържат риболовните, рибните запаси, Необходимо е да предприемем един пазарно ориентиран подход благодаря, господин Камал. Господин Танък има думата. Аз гласувах за доклада за запасите на херинга на запад от Шотландия. Напълно подкрепям предложението. Начинът на организация трябва да бъде много решаващ в многогодишната рамка за планиране. Комисията трябва да се базира на съветите на регионалния съвет – а също така и на Техническата и економическа комисия по рибарство, когато въвежда промени в програмата. Все пак експертите са тези, които могат да дадат данни и на базата на които комисията може да приема по адекватни разпоредби, за да се управляват адекватно съответно рибните запаси. Благодаря, колега Тенок. Сега преминаваме към доклада, към следващия доклад. Госпожа Аники. Благодаря. Благодаря, госпожо председател господин председател, ние имаше, а, ние станахме свидетели на много големи бедствия, които засегнаха Европа. Доклад се занимава с директивата, която разглежда а, авариите, свързани с, с опасни вещества, които са силно замърсяващи, когато бъдат изпуснати в околната среда. От юни 2015 година ще разглежда разглеждаме всички тези вещества, които имат трагични последици за правата, за здравето на човека. Благодаря господин Ники, господин Антониоци. Благодаря, господин председател. Ако си припомним някои от най-големите екологични катастрофи, то можем да заключим, че те имат огромни последици за околната среда. Екологичните катастрофи не се спират пред националните граници. Затова подкрепям предложението на колегата за замяна на директивата от 1996 година. Системата не само трябва да продължи да действа, тя трябва да действа по-ефективно. Докладът застава на много категорична позиция. Той допринася за упростяването на административните процедури. времено трябва да се предвиди и определена възможност за гъвкавост, така че да отчетем и неблагоприятното въздействие от хармонизирането на регламент 12. Този регламент ще окаже въздействие върху класифицирането на вредните вещества. Благодаря на господин Антониоци. Господин Репо. Благодаря. Аз гласувах за този доклад, защото информацията за обществото в случай на авария е изключително важна. Хората трябва да знаят защо са се случили тези аварии и какви са последиците. Не трябва да подценяваме рисковете от аварии и не бива да поставяме под въпрос и да застрашаваме здравето на хората. Затова трябва да има и по- сериозни разпоредби и по-добра възможност за информираност на обществеността. Докладът ще допринесе за завишено ниво на безопасност на гражданите, затова го подкрепям. Благодаря. Господин Яр, сега моля. Благодаря, господин председател. Аварията в Севезо, Италия, която доведе до много жертви, показа колко е важно да се предприемат превентивни мерки по отношение на промишлените аварии. Трябва да предотвратим подобни аварии, а когато се стигне до тях, да предприемем съответните мерки за сигурност. Във връзка с това бяха приети законодателните актове Севезо 1 до 3. Съгласно тези разпоредби, операторите на предприятия са задължени да предприемат превантивни мерки. Степенуват се и къде и нивата на риск в зависимост от веществата. Предприятията са задължени да обучават своите служители както и да, да изработват планове за действия при извънредни ситуации. В момента в обхвата на акта попадат 10 000 предприятия. Това показва колко е важен той. Колегата Ханан. Господин заместник председател, странно е, че а, като има предвид какво се случва извън парламента, ние говорим за големи аварии, които включват опасни вещества. Всъщност най-опасното вещество е еврото не в, в, в всъщност а, в а, буквален смисъл, макар че има хора, които имат алергия към сплавта, от което се прави аврото, но какво, еврото, но какво става с нашите лидери, които са толкова отнесени от техните мечти за Европа, че не виждат а, трагичните последици на своите действия, а, като, например, предотвратяема дефлация, емиграция, всичко, защото ние толкова сме се влюбили в в тази мечта на един обединен съюз извън Европа, извън тази сграда и в Брюксел има една, една а, статуя на една жена, която държи еврото. А, питам се какво ще си помислят археолозите след години, ако намерят тази статия. Председателя. Благодаря на колегата Хенан, въпреки че изказването му не бе по темата. Има други възможности за подобни изказвания. Госпожа Басеско. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest... Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото вероятността да се случват големи аварии трябва да бъде намалена инцидента с отровните оттайки в Унгария. Подобни неща не би следвало да се случват не трябва да се нанасят е, вреди и на околната среда и да се застрашават здравето на хората. Очевидно, необходимо е да се въведат е, поправки в регламента, за да се намали и административното бреме. Най-важните изменения са свързани и с е, достъпа до информация и участието на обществеността в вземането на решение. Необходимо е да се създаде много високо ниво на защита и Директивата трябва да бъде преразгледана и в този смисъл. Също така е много важно да има достъп до правораздаване. Информираността на обществото създава климат на доверие, защото когато хората имат точна информация, могат да действат и съответно в случай на аварии. Благодаря, госпожо Басеско, господин Камал. Благодаря, господин заместник председателю. Мисля, че трябва да разгледаме опасните и токсични вещества. Много се радвам, че разгледахме този въпрос в контекста на по-широката економическа ситуация. Е а, важно да видим други токсични неща, като например токсичните дългове. Има държави, които са изразходвали много повече средства, отколкото е са получили и се оказват в една трудна, съди, е, е, е, трудна ситуация. Трябва да разгледаме също така и моралните заплахи от от а, провала на някои банки. И също така трябва да разгледаме и а, опасността, която проистича от еврото в държави, които не са конкурентоспособни. Какво ще стане в Гърция, в Испания. И трябва да разгледаме всички а, опасни вещества, включително и горе цитираните. Благодаря, господин Камал. Сега колегата Танок има думата. всъщност е, стигнахме до края на обясненията на господи, доклад господин Адер, господин Антониоци е, по доклада на е, РИС. Благодаря. Директива 2009 от парламента и съвета а, излага списък от храни и задава общите правила за производството на такива храни. Повечето от тези храни са а, о, описани още от 77 години и те вече не отговарят на изискванията на потребителите. Именно за това аз гласувах за доклада на госпожа Ри, защото мисля, че е изключително важно да защищаваме интересите на потребителите и да правим така, че да помагаме на държавите членки и на операторите да тълкуват законодателните актове, които вече съществуват в хранителната промишленост. Трябва да имаме общи правила за сходни продукти в целия Европейски съюз и да сме сигурни, че правилата ще се прилагат и за малките и средни предприятия, не само за крайните потребители. Господин Репо. Господин председател, аз Исках да гласувам за този доклад, но машината ми за гласуване не работеше. Информираността на обществото е изключително важен елемент от този доклад и целевата група е много уязвима – кърмачета, малки деца. Виждаме, че дори и сред тях вече има явлението прекомерно тегло, съответно трябва да се мисли и за подходящи диети. Потребителите трябва да получават точна информация. Подкрепям тази идея, защото рекламата има за цел предимно да носи печалби, а не да предоставя информация. Производителите са напълно безкруполни понякога в начина по който рекламират продуктите си, които съдържат прекалено много захар или мазнини за деца. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. През юни 2011 година комисията излезе с предложение за изменения в законодателството за диетичните храни, както и в законодателството за храни, предназначени за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Това е едно добронамерено предложение, но има някои проблеми с неговото прилагане на практика. Разбира се, необходимо е изменение на законодателството, тъй като има хора, които трябва да следват специален хранителен режим и да бъдат особено добре информирани. Не бива да има заблуждаваща реклама, не бива да има липса на информация, не бива, разбира се, и да се прекалява с информацията. Въжи, разбира се, принципът, че може да се направи и проверка на прилагането на предложеното в доклада, но като цяло предложението е разумно и приложимо. Благодаря колегата Николай. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото мисля, че това беше едно от най-важните гласувания в днешния ден. Не само Директивата от 1974 година е подложена на изменения, но тук става дума за една а, особено уязвима категория потребители. Тези потребители много често стават жертва на неправилно етикетиране, което може да доведе до, забав... до заболявания, които много трудно се лекуват. Приветствам разпоредбите, които са включени за глутеновата непоносимост, която доведе до много заболявания сред децата в много райони на Европа. И аз мисля, че докладът би трябвало да бъде последван от други мерки на, предлож... на приложение. Благодаря, госпожа Яна Кодакис. Благодаря. Тук става дума за храни с специал, за специални нужди. Има продукти за унези, които се опитват да отслабнат, а други, които да напълнеят. Пре, а, потребителите имат право на избор, но те трябва да знаят какво избират. Необходими са ясни, прости правила за етикетирането на диетични продукти и се надяваме, че а, предложеното законодателство ще намали бюрокрацията хората и ще улесни, а няма да предотврати достъпа на малки и средни предприятия до пазара. Потребителите се нуждаят от ясни правила, а производителите от ясна конкурентна среда. Благодаря. Господин Такола. Е, Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад и поздравявам госпожа Рис. Нейният документ е отличен. Когато говорим за млека за бебета, храна за малки деца, изключително важно обществото да получава информация базирана на факти, а не на реклама. Що се отнася до заболелите от целиокия, това е една тема, която следва да се огледа в отделен доклад. Законодателството в това отношение трябва да се осъвремени. Вече 35 години работим по старо законодателство, което е прекалено дълго. Благодаря. Госпожа Харкин има думата. Аз подкрепям докладчика, защото смятам, че докладът е много балансиран. Той поправя съществуващата картина на нещата. Много е важно да се призна и от законодателството, че кърменото е най-добрата храна за бебитата, а също така и, че трябва да има добра диета за тях. Редно е да се ограничават рекламата, особено за млека за малки бебета и малки деца. Но тези ограничения са прекалени, защото в момента се позволява такава реклама да има само в специализирани магазини. но не смятаме, че тази мярка е достатъчно пропорционална и разумна. Смятам, че за млеката, за най-малките бебета може да има забрана за реклама, но не за всички храни. може, може да има забрани, но не може да е повсеместна тази забрана. Тя трябва да се ограничи до определени магазини. Госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Законодателството за храните, предназначени за кърмачета и малки деца, както и за храните за хора с непоносимост към определени съставки, трябва да бъде насочено към защита на потребителите. Трябва да се предоставя изчерпателна информация за въздействието на храните върху здравето. Не бива да отнемаме на потребителите правото на избор, но трябва да оказваме въздействие върху избора им чрез предоставянето на ясна информация. Мисля, че трябва да поставим по-високи етични изисквания към рекламата за този вид храни. Поздравявам докладчика за изготвения текст. Благодаря на колегата Заборска, колегата Басеско. Благодаря, господин председател. Гласувах за доклада, тъй като приветствам преработването на законодателството за храни, предназначени за специални цели. Това законодателство трябва да бъде опростено. Трябва да има и опростяване и рационализиране на етикетирането, особено като се има предвид, че сред потребителите има редица уязвими лица, те трябва да могат да се възползват от по-високо ниво на правна сигурност. Трябва да се намали и административната тежест. Също така следва да се осигури равно третиране на тези продукти в целия Европейски съюз, за да се гарантира равнопоставеност по отношение на конкуренцията. От това ще се възползва единият вътрешен пазар. Благодаря на колегата Басеско. С това приключихме обясненията на вота по доклада РИС. Следват обяснения на вота по предложения за резолюции. Първо, обществени консултации и предоставянето им на всички езици на Съюза. Колегата Бялан. Е, колеги Бялан. E, Благодаря, господин председател. Езиковото многообразие в Европейския съюз може да създаде проблеми с информацията и с публичната администрация. Гарантирането на достъп до обществени консултации на матерния език е необходимо за съвместното съществуване на хората в европейското семейство. По-голямо участие на обществените консултации е конструктивен начин за насърчаването на социалния диалог и политическото ангажиране. Следващата година е Европейската година на гражданите, която дава възможност на, неправителствените организации да проявят активност в тази сфера и да предоставят информация на собствен език. Благодаря, господин Ханан има думата. Благодаря, господин заместник председател. Правото на всеки гражданин да се справя с брюкселските е, институции на собствения си език е едно от малкото права. Аз е, нямам търпение, когато слушам такива доводи, когато се говори, че Европейския парламент трябва да а, провежда, да, да, да, да публикува своите актове само на английски или на френски. А, а, ние обаче приемаме един общ език в начина по който обсъждаме тези въпроси. Например, тук а, а, тези обсъждания, тогава когато обсъждаме а, нещата, ни използваме ние същи клишета и тези клишета се чуват само от еврократите и от евродепутатите. А, човек просто се сеща за Джордж Орвел, когато който говори, че има хора, които говорят само с ларинга си и не използват мозъка си. Това са хората, които говорят с клишета. Председателя, благодаря. Господин Ханан, господин Такова, има думата. Господин председател, Тази резолюция е изключително важна. Аз гласувах за нея, защото е много важно обществеността да може да се изразява на собствения си език. Гражданите трябва да получават информация на своя език, защото единствено по този начин ще можем да спечелим и доверието им. И в това отношение ние трябва да отвоим усилията си. Информацията трябва да стига до гражданите в, по един ясен, разбираем език. Ролята на институциите, всичко, което се провежда, всички обществени консултации трябва да бъдат на езика на гражданите и то на прости разбираем език език. Като демократичен орган Европейският парламент трябва да защитава именно тези права на гражданите, да получават информация на собствения си език. Благодаря. Госпожа Харкин. Благодаря. Още един, едно клише от списъка. Много често говорим за демократичен дефицит. И ето именно това е един начин, с който да преодоляваме този дефицит. Не е въпрос само да се гласува за евродепутатите. Аз често казвам на своите избиратели. Вие можете и по друг начин да имате отношение към Европейския съюз един от тези начини е да участвате в обществените консултации. Това е един много полезен инструмент и е много важно гражданите да могат да общуват на собствения си език. Например, хората от Ирландия да могат да се обръщат към комисията на собствения им език. Езикът не е единствената пречка обаче. Хората с увреждания също трябва да могат да участват в тези консултации по удобен за тях начин. И в края на кращата, когато работят големи лобисти, е много лесно да се вписват в графика, но Обикновените хора нямат възможност да го направят и затова периода за консултации трябва да бъде по-дълъг. Благодаря. Думата има госпожа Заборска. Седа, могло би са... Благодаря, господин председател. Можем да останем с впечатлението, че сега, когато търсим изход от финансовата криза, езиковото многообразие няма много общо с мерките за справяне с кризата, но това не е така. Трябва да се запази действието на принципа на солидарност. Ако има граждани, които с усещането, че Европа не говори техния език, то това никак не би било добре. Затова е много важно днес Европейският съюз да може да общува с гражданите на всички свои официални езици. Благодаря колегата Басеско. Благодаря, господин председател. Гласувах за резолюцията, тъй като много обществени консултации касаят важни теми и прекалено малко хора участват в тях. Неправителствените организации, профсъюзните организации и средствата за масово осведомяване трябва да имат достъп до обществените консултации. Те са важен елемент от демократичното управление и трябва да се провеждат редовно и да се ценят с, във връзка с това е много важно обществените консултации да се провеждат на всички официални езици на Съюза, за да се осигури участието на максимално широк кръг граждани момента не се организират достатъчно ефективно обществените консултации. Трябва да повишим осведомеността за правата на гражданите, както и за предимствата, които могат да извлекат те от Европейския съюз. Европейският съюз трябва да се справи с недостига на информация, от който страдат гражданите. Господин Танък. Аз се въздържах по това гласуване. Разбира се, че е важно информацията да стига до всеки граждани на всички официални езици. Много важно всички консултации да получават същото третиране и те да бъдат достатъчно а, достъпни. Аз не подкрепям обаче многоязичната система. Аз няма нужда от европейската вавилонска кула. Мисля, че три езика, английски, френски и немски, са достатъчни. в съвета на Европа има два езика за 47 държави. Ние настояваме за 23 езики. Благодаря, господин Танов. Това беше последното обяснение на гласуването по обществените консултации. Сега преминаваме за проекторезолюцията в Тибет. Господин Хана, благодаря, господин заместник председател. Ако продължа с аналогията за 1984 година, тук ми идва на ум двоякото мислене. Много хора биха агресивно подкрепили правото на местните общности да бъдат оставени ни необезпокоявани, същевременно предпочитат агресия в други райони. В Тибет ние обичаме да се потупваме по гърба за това, че сме на страната на демокрацията, свободата и, само, свободата и самоуправлението. Но когато прилагаме същото това отношение към Европейския съюз, тогава проличава двоякото отношение. Защо португалците, британците или други демократични общности не а, а, могат да бъдат оставени на мира? А, мисля, че а, това заслужава внимание. Благодаря. Господин Ханан, господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Гласувах против резолюцията, тъй като според мен това е една жалка провокация спрямо политиката за единен Китай. Не направихме добра услуга на правата на човека с тази резолюция. Парламентът с нея последва едно малко сепаратистко лоби от Тибет, чиято цел е да окаже неблагоприятно въздействие върху отношенията Европейски съюз Китай. Благодаря на колегата Бютикофер, господин Танък. Sorry, Аз гласувах за тази резолюция Положението в Тибет е много тревожно. Не е ясно къде са много от изчезналите бутийски монаси и много е важно ние да получим информация за тях. Подкрепям настояването да се направят още по-големи усилия за подобряване на човешките права в Тибет в рамките на диалога между Европейския съюз и Китай. Ние трябва да Китай трябва да започне диалог с представителите на Дилай Лама. Също така решението може да включва само уважение на културната автономия на Тибет и получаването на по-голяма независимост, защото в противен случай положението там само ще се отежнява. Благодаря, колега Танок. С това приключва дискусията по резолюцията за Тибет и продължаваме с обяснението на вота по бъдещето на акта за единия пазар. Господин Стадлер. Още вчера заявих, че ще гласувам против тази резолюция, която за мен не е нищо друго, освен едно плацебо. Гринспен в момента твърди, че еврото се е провалило. Политиката на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар също е пред прага на провал, като се имат предвид катастрофалните стойности за процента на безработицата. Какво правим ние? Предлагаме приемането на допълнителни разпоредби, които още повече ще затруднят малките и средни предприятия, още повече ще поставят на карта работните места. Не това са правилните действия. Не бива да предлагаме нови разпоредби, с които да потискаме националните демокрации и малките и средни предприятия. Не можем просто да вземем решение за разкриването на работни места. Трябва да се погрижим за това, като намалим броя на разпоредбите. А какво предлага тази резолюция плацебо? Точно обратното. Повече разпоредби. Госпожа Мацони. Благодаря. Аз не споделям мнението на колегата, който току-що се изказа. Според мен Европейският парламент има всички правомощия да се произнесе по този въпрос, защото така ние осветляваме и въпроса колко спешно е да бъде завършен в единния пазар, не само като законодателство, но и с конкретните приложения на практика на, тези, на това законодателство. Ние обръщаме внимание на операторите на нашите пазари, слагаме акцент върху малките и средни предприятия. Трябва да търсим и по-голям акцент мерките да бъдат организи... обърнати към гражданите, да се даде по-голяма възможност за инвестиции, защото единния пазар в края на краищата ще доведе до растеж на националната економика, а това е изключително важно. Много се радвам, че изключване е микрофона на ораторът. Госпожа Николай. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, защото мисля, че той е важен за бъдещето на единния пазар. В него има визия и се предлагат решения. Мисля, че единния пазар е основния стълб на европейската интеграция. Доклада се занимава с европейската бюрокрация. Намаляването на бюрокрацията с 25% до 2015 година е изключително важна цел. Държавите членки и комисията трябва наистина да се заемат с намаляването на бюрокрацията, за да може отделните лица и дружествата да работят в много по-добра среда. Взаимното признаване на професионалната квалификация по член 59 на директивата е изключително важно, тъй като това ще помогне е, за е, пазара на труда. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожа Ройтова я няма. Господин Кели. Благодаря господин председател. Аз се радвам, че можах да гласувам за този важен доклад, заедно с нашата група, с изключение на член 22, в който се говори за координирането на данъчните политики. Ние имам определени съмнения по, тази, по този конкретен пункт и поради нашите съмнения не можахме да гласуваме за. Именно за това се въздържахме. Същевременно обаче има редица много добри формулировки в този доклад и ако успеем да приложим единия пазар, ще можем да излезем от економическата криза и да повишим растежа и развитието в Европа. Благодаря господин Кели. Госпожа Басеска има думата. Благодаря. Аз гласувах за предложението за резолюция, защото бъдещето на единния пазар е едно от основните постижения на Европейския съюз и е изключително важно този пазар да има бъдеще. Извинете. Този пазар не е разгърнал потенциала си. Той може да създава работни места, може да даде тласък на економиката. За това и държавите членки трябва да се погрижат повече за изграждането на единен пазар. Трябва да създаваме економически растеж, който да приобщава гражданите, а за това са необходими и съответните мерки. Трябва да има възможност за по-голяма мобилност на квалифицираната работна ръка. Така Европа ще стане по-конкурентно способна. Ограниченията срещу румънските работници трябва да бъдат премахнати. Благодаря. Господин Камал. Едно от тъжните неща от реакцията на политиците спрямо економическата криза в Европа е, че няма резервен план. Ние решаваме да има економии, за да не искаме, за да не позволим на държавите да харчат повече, отколкото имат. Но същевременно трябва да има мерки, които да създават економически растеж и работни места. И няма нищо по-добро за създаването на растеж и работни места от единния пазар. Определено той трябва да получи тласък. Затова сме за предложението да има нов регламент за единния пазар – за да се покрият и съответните индустрии и пазари, които до момента не включват в обсега на това законодателство. Нека да дадем на бизнеса още по-голям пазар, нека да му дадем платформа да излезе на световната сцена, защото иначе той просто ще излезе от Европа. Благодаря, колега Камал. Господин Тано. Господин председател, гласувах за резолюцията за бъдещето на акта за единния пазар. Единният пазар е източник на огромни предимства за европейските граждани, на много възможности за деловите среди. Той е и двигател на растежа и заетостта. В настоящото положение на криза всички мерки, предприемани от Европейския съюз в посока към банков и фискален съюз, не бива да отделят английския финансов сектор от общия европейски контекст – трябва да се съсредоточим върху прилагането на основни разпоредби за насърчаването на растежа. Сред тях са е, например, директивата за услугите. Трябва да приемем и други актове, които, с които да премахнем ограниченията върху свободното движение на хора, стоки и капитали. Председателят благодаря. С това приключихме обясненията на вота по тази точка. Следващата точка е бъдещето на европейското дружествено право. Колегата Мацони. Благодаря, господин председател. Гласувах за тази резолюция, тъй като смятам, че предложението на комисията е добро. Трябва да се проведат обществени консултации за бъдещето на европейското дружествено право. Проведени са редица изследвания, според които дружествата, извършващи трансгранична дейност в рамките на единия пазар, трябва да са обект на хармонизирана система, уреждаща тяхната структура. Комисията е изложила основните приоритети, сред които най-важните са прозрачността и простотата. Те са особено важни за мобилността на дружествата. Приветствам предложението на комисията. Надявам се, че то ще бъде одобрено от парламента. Благодаря. Госпожа Ройтова все още не е тук. Колегата Бялан. Господин Билан има думата. Благодаря, господин председател. Всякакви мерки, които са предназначени да подобрят прозрачността и да упростят правилата в бизнеса и в търговията, са добра новина за бизнеса, тъй като те дават възможност за по-добра конкурентоспособност на пазара. Същото се отнася и за дружественото право в редица държави членки. Има проблеми с различното тълкуване на закона. Аз гласувах за предложението за резолюция, защото то настоява за упростяването на бизнес инициативите за по-добра бизнес среда и за намаляване на административното бреме. В него се говори също така и за общи прав... правила, както и за а, по прозрачна правна структура и структура на собствеността. Това е в интерес на малките и средни предприятия също така. Благодаря много, господин Бялан. Госпожа Басецко има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за това а, предложение за резолюцията, тъй като дружественото право е изключително важно за функционирането на единия пазар. Това е необходимо за защита на правата на акционерите и за гарантиране на правната сигурност. Европейския съюз води има актуална законодателна рамка, която е в крак с времето. Това означава също така да се актуализира и дружественото право за да отрази интересите както на потребителите, така и на акционерите. Откроявам ролята на дружествата за растежа и иновациите. Трябва да се направи повече за а, корпоративната отговорност. Европейското дружествено право трябва да гарантира, всички заинтересовани да имат по-прост и по-лесен достъп до а, разпоредбите. Благодаря. С това приключваме обяснението на вода за бъдещето на Европейското дружество право. Премилаваме към възстановяването и създаването на работните места. Госпожа Мацони си е тръгна. Господин Николай има думата. Благодаря. Мисля, че в днешно време анализа на този доклад е много важен. Докладчикът е много уравновесен в подхода си към трудовия пазар. Говори се в доклада за това, че няма съответствие между е, начина на подготовка на студентите в университета и търсене и необходимостта от умения на пазара. Няма инженери, няма високо квалифицирани техници, така че трябва да се работи в посока на преодоляване на тези пропуски. Трябва да се разработи система на след дипломна квалификация на европейско ниво. Докладът е много важна стъпка. Той предоставя аналитични данни, които трябва да бъдат отчетени от страните членки. Благодаря, госпожо Николай и господин Ханан. Благодаря, господин председател. Говорим за създаване на работни места. Много, много е, смешно заглавие, което отново ми напомня на книгите на Джордж Оруел. Аз, когато дойдох е, тук, също говорихме за подобни неща. Говореше се за Лисабонската програма, за най-конкурентоспособната економика на Европа до 2010 година. Само, че 2010 мина и нищо такова не се случи. Сега ни се говори, че с валут... говореше се, че валутния съюз ще създаде много възможности за инвестиции в Европа и видяхме какво се случи. Тоест, по... ние, политиците, не можем с законодателство да създадем работни места. Няма да стане по този начин. Не може да се вземат пари от частния сектор и да се пращат другаде. Той е много по, работи много по-ефективно. Не можем да си създаваме някакви закончета и да очакваме нещо да се случи. Трябва да дадем възможност на предприемачите да създават работните места. Благодаря. Госпожа Харкин има думата. Thank you, uh, Mr. President. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с господин Ханан за това, че заглавието не е особено вдъхновяващо. Но ако използваме едно вдъхновяващо заглавие, трябва да се погрижим за това, то да бъде последвано и от дела. Днес проведохме едно много важно гласуване. Гласувахме за въвеждането на пакет от инвестиционни мерки за насърчаване на заетостта. Това е важно послание за гражданите. Послание, че ще постигнем равновесие между мерките за строги бюджетни съкръщения и насърчаването на растежа и заетостта. След приемането на фискалния пакт, държавите членки и гражданите очакват мерки за насърчаване. Да се надяваме, че комисията ще вземе решение за такива. Мисля, че обучението, повишаването на квалификацията на работниците се вписва в тези мерки. Призовавам съвета също да се справи с блокиращото мълцинство по отношение на Европейския фонд за справяне с глобализацията. Така ще се даде възможност за преквалификация на уволнени работници и служители. Благодаря, господин Кели. Господин заместник председател, направих грешка по време на гласуването. При първото гласуване натиснах погрешното копче. Поставили сме си цел за повишаване на заетостта която до момента не сме постигнали в достатъчен размер. Трябва да се създадат 17,6 Извинете, 70,6 милиона работни места. Господин Ханан каза, че политиците не могат да разкрият работни места. Не, не можем, но можем да създадем предпоставките за това, Вчера комисар Бърние говори за тези предпоставки, сред които е до изграждането на вътрешния пазар и въвеждането на общоевропейска система за закрила на патентите. Да се надяваме, че с помощта на тези предпоставки до 2020 година ще постигнем заетост от 75%. Благодаря на колегата Кели и колегата Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за това проекто тази проекторезолюция, защото мисля, че економическото възстановяване в Европа ще зависи от създаването на работни места. Проведоха се много обсъждания. Комисията прави предложения, съвета взема решения. Дошло е времето да ги приложим на практика с ефективни действия. Комисията трябва съвсем ясно да каже какво ще се прави и как ще се изразходват тези 82 милиарда евро за насърчаване на работно, работната заетост на младежите. Трябва да се направи нещо повече и за предприемачите. Аз съм задала въпрос на комисията по този въпрос и Изразявам надежда, че нещо трябва да се направи за младите предприемачи до края на тази година. Трябва да се направи нещо, за да се улесни а, пътя към работна заетост за напускащите училища, завършващите училища. Благодаря, госпожо Басеско, господин Камал. Благодаря, господин председател. Мисля, че този дебат е, за възстановяването и създаването на работни места откроява е, трудностите от една страна интервенционистите и от друга страна онези, които вярват, че трябва да има е, по-голяма либералност. И когато дойдат изборите, има хора, които отиват и казват, ако гласувате за еди коя си партия, не само ще загубите работата си, а, други а, смятат, че правителствата трябва да а, не се намесват а, на пазара на труда. Не би трябвало да се изразходват повече пари на а, данакоплаците, а трябва да се създаде възможност за частната инициатива, да се създаде повече работни места. Благодаря, господин Камал. И така, приключихме с обясненията на гласуването за създаването на работни места. Сега преминаваме към генитално осъкътяване на жени. Госпожа Никола има думата. Господин председател, аз гласувах за това предложение за резолюция по две причини. За съжаление, през 20 век все още наблюдаваме тази варварска практика. Насилие над жените, което често се практикува по религиозни съображения. Половин милион жени страдат от тази практика само в Европа. Мисля, че е много важно и Организацията на Обединените нации да предприеме нещо. Не бива да допускаме подобни практики да съществуват в Европа. Те са в пълен разрез с цивили... цивилизовано поведение, с правата на хората за това и е, подпис... предложихме този текст. Благодаря, госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Световната здравна организация счита, че в е, Европейския съюз има половин милион жени и млади момичета, които са усъкътени генитално. И 3000 на година са застрашени от същата практика. Това е една варварска практика, която няма нищо общо с религията. Тя се отразява фатално на живота на младите момичета и жени. В нашата резолюция призоваваме да се изкорени тази практика. Европейският съюз може да направи много, за да я прекрати. Ние можем да помогнем и на организациите, които се грижат за жертвите, а също и в рамките на програмите за помощ за развитие, бихме могли да бъдем по-безкомпромисни, когато настояваме да се прекрати тази практика. Благодаря, госпожо Заборска. Давам думата на госпожа Васеско. Гласувах за предложението за резолюция, тъй като гениталното закатяване на жени е една неприемлива варварска практика с ужасяващи последици за физиката и психиката на жертвите. Тя може да доведе до много сериозни осложнения, дори и до смъртта на жените. Въпреки, че гениталното съкътяване е поставено извън закона, то все още се извършва в Европейския съюз. Колко бяха три? И са акорде prevenirii practicilor menționate. Ще ви опиша един конкретен случай в едно семейство, в което четири момичета са били подложени на генитално съкътяване. Надявам се, че Генералната асамблея на ООН ще приеме резолюция по този въпрос. Трябва да се повиши осведомеността за последиците и риска от тази практика. Това е особено важно. Господин Танък, гласувах за предложението за резолюция за генитално осъкътяване на жени. 140 милиона жени и момичета по света са жертва на тази ужасяваща практика. Поне половин милион жени и момичета са нейни жертви в Европейския съюз. Но голям е броят на жертвите в Лондон. Тази практика, която се прилага най-вече в Африка, не се изисква от канона на нито една религия. Тя се прилага спрямо 15 годишни момичета, води до ужасни наранявания и необратими последици, като например зараза с хив или неспособност на жената да ражда деца. Призовавам ООН, както и всички държави членки на Европейския съюз да криминализират тази практика. В Обединеното кралство трябва по-активно да се извършва наказателно преследване спрямо родители, които я прилагат. Полицията тъй като иска да вземе предвид културното многообразие, според мен не предприема достатъчни действия, което е тъжно. Благодаря на господин Танък. С това приключваме обясненията на Волта по тази резолюция. Последната резолюция, внесена от колегите, извинете, за некачествените градни имплантати. Давам думата на госпожа Заборска. Благодаря, господин председател този случай с некачествените гръдни импланти е, послед, е последствие от човешката некомпетентност. Аз се надявам, че комисията ще бъде насъпчена сега да приеме необходимите законодателни и регулаторни рамки, уреждащи а, гръдните импланти и а, включващи всички изисквания, които се свързват с цялата верига. Като лекар аз приветствам тази проекторезолюция. Необходимо е, е система за идентифициране на имплантите а, и тяхната проследимост при пациентите. Благодаря. Благодаря, госпожа Заборска. С това приключихме с, с обясненията за некачествените гръдни импланти. Благодаря на госпожа Заборска и на преводачите. Приятен обед!